заседанието. Започваме с нова точка в дневния рез. Изказване на комисията за решението на Съда на Европейския съюз от 8 април относно съхраняването на данни. На първо място ще дам думата на комисаря Малмстром. Благодаря, господин председател, госпожи и господа, добър вечер. Благодаря за възможността да обсъдим решението на съда от преди няколко дни. Комисията е благодарна за яснота, що се отнася до директивата за съхраняване на данните. Потвърждават се някои от критичните заключение на комисията от 2011 година по прилагането на директивата. Имахме възможност да обсъдим с това комисията Либе преди няколко години. Съдът за решение, че директивата за съхранение данните не отговаря на принципа за пропорционалност и би трябвало да предвиде повече мерки за защита. Има и други въпроси, на които се спира съдът, примерно достъпа до данните и използването им от националните власти, определението за тежко престъпление, мерки за сигурност на данните, и местоположение на данните, които се съхраняват, а също така и раз, разликите между данните с съответните а, разрешения за допуск до данните по време на съдебно производство. Комисията също обръща внимание на някои от тези въпроси. В същото време, според съда, директивата за съхранение на данните няма отрицателно въздействие върху основните права, но потвърждава, че е нужно да се уважава принципа за пропорционалността и да има строги правила в тази посока. Отдава значение на факта, че има някои ограничения на тези права, които могат да бъдат обосновани с оглед на легитимните интереси и права, най-вече борбата срещу а, тежката престъпност. Следва да се помисли има ли нужда за законодателно предложение и ако има такова, то следващата комисия би следвало да се заеме с него. Това решение на съда, разбира се, подчертава необходимостта от бързо предприемане на реформа за съхранение на данните. Благодаря ви. Благодаря. И сега давам думата на господин Вебер. Уважаеми господин председател, госпожо еврокомисар, драги колеги, първо по решението на съда. Мисля, че решението на съда на Европейския съюз показва, че Европа е напреднала политиката. Политическите е, кръгове решават, парламента и съвета на министрите, но имаме Европейски съд, който ни контролира. За това, че ние като законотворци сме под контрола на съда. Нашите граждани са е, пазени от Европейския съд и така се защитават основните права. Това е сигнала, който е изключително положителен. Аз като депутат искам да обърна внимание, че националните съдилища също трябва да го осъзнаят, особено за Германския конституционен съд в Карлсруе. Това е също важно. И това съдебно решение е, още веднъж ни се напомня колко важна е хартата на основните права, подчертани в Лисабонския договор. Ние като европейци трябва да се радваме на това защитата на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни вървят ръка за ръка. Европейците трябва да бъдем горди с тези стойности и ценности. Въпреки това, колеги, има един сериозен проблем, а именно, че Европа продължава да е под заплахата от терор тази заплаха не изчезва и за жалост продължава да съществува. Има много жертви в Европа. Това означава разбити съдби, разбити семейства, и, граждани, и гражданите, и, извинявам се, държавата има задължение да пази гражданите от този терор. За това аз ще кажа от името на нашата политическа група е НП че терорът днес, както в миналото, използва всякакви технически средства. Знаем, че бомбата в Мадрид е, е възпламенена с мобилен телефон. И за това държавата не трябва да стои безпомощна. В моята родна Германия ясно чуваме от криминалистите в борбата с терористите и организираната престъпност се нуждаем от данните за връзка. Това е много ценна информация. Затова ние смятаме, че е необходимо да се направи преразглеждане. Както чухме от госпожа Еврокомисаря и съдът казва да се съхраняват данните на гражданите, но при какви рамкови условия. За това молим комисията през следващите дни незабавно да изготви ново предложение, отчитайки мнението на съда колко време да се съхраняват данните, може ли да се съкрати максималния срок, но се нуждаем от минимален срок, който да е общ и обща дефиниция за достъп до информация в случай на престъпни деяния. Разбира се, при тежки престъпления и съответно съдебно решение. Затова, госпожо Еврокомисар, Вашата комисия остава на поста си до месец октомври. Вие няма да се посветите на предизборна борба. Сега моля комисията незабавно да се захване с работа по нов текст, който очакваме. И последния аргумент, защо е необходимо ново предложение не, ние не съществуваме в условия на беззаконие. Националните закони съществуват. И ако искаме да защитим основните права, трябва да иска за Европа и рамка за съхранение на данните противен случай ще настъпи е, хаос, в смисъл, че всяка държава ще изготвя собствени правила. Това не може да е в защита на европейската защита на ценностите. Затова ЕНП уважава основните ценности, уважаваме съда, но все пак директивата ни е необходима, за да не, бъде, да не бъдат очите на държавата завързани в борбата с терора. Благодаря, господин Вебер. Въпрос от господин Малфи с синя карта. Ще отговорите ли? Благодаря, господин председател. Благодаря, че приемате а, синята карта. Знам, че казахте, че терорът е полезно средство за вашата група, за комисията, за всички онези, които искат да подкопаят правата на хората, правата на лична свобода и искат да използват борбата срещу тероризма като претекст. Драги колеги, никой не злоупотребява с терора като аргумент, за да прокарва каквото му хрумне но а, те, не бива да игнорираме опасността от терор. Не бива да забравяме, как да защитим нашите съграждани от терористите. Въпроса за борбата с терора и защитата на основните права са неразривно свързани. А сега давам думата на госпожа Ентвалд. Прощавайте, е, oh, uh, Прощавайте, господин Моралес, за две минути и половина председателя се извинява. А, малко е странно, че ме сбъркахте с госпожа Ентфелд. От името на групата на социалистите и демократите искам да ви помоля да ми дадете няколко а, повече секунди. Директивата беше приета а, а, разбира се, беше приета по време на терористични актове и така нататък, но това не е една единствената причина, против която тази, това съдебно постановление е важно. Ние трябва да отчитаме това, нашата група го отчита. Решението на съда е, че трябва да се постигне баланса между мерките за сигурност и които дадат възможност на полицейските служби да си свършат работата, като същевременно запазят личните данни в ерата на цифровизацията и всичко да бъде пропорционално на риска. Според съдебното решение се казва, че може да се запазват данни, но че не може да се събират данни така, както беше направено в ерата преди Сноудън. Правилата за запазване на данните се провалиха и това доказва висок, високите стандарти, които съществуват в Европейския съюз за, за защита на данните забранено е масовото наблюдаване, което е нарушение на хартата на правата на човека нарушаването на тези права трябва да бъде на базата на много ясно на много ясни обоснования, за да има достъп до данни с съдебно решение. След решението се поставя въпроса какво ще стане от тук нататък. За нас в Европейския парламент това е една възможност да посочим на съвета значението да се постигне съгласие по пакета за опазване на данните. Ние трябва да подчертаем това. Парламента вече представи своята позиция. Следващата стъпка в този дебат ще бъде завършването на това законодателство. След разкритията на Сноуден разгледахме в комисията Либе проблемите. Трябва да се отчете значението на този законодателен пакет и да се продължи бързо, за да може наистина да се отдаде дължимото на това съдебно решение. Благодаря. А сега вече наистина дойде време за госпожа Интвелт. Благодаря. На първо място искам да привлека вашето внимание на следното. Съветът отново отсъства, както често се случва. Това е осъдително. През 2005 година съветът притисна Европейския парламент да подготви законодателството в кратки срокове и виждаме резултатите. Това беше лошо законодателство. Не ми се ще тук да се изказвам като човек гласувал против това, да повторям, ето аз ви казах, че така ще се получи. Но са дали трябва да обявява за нищожно това, което ние сме направили. Отговорността ни като политици е именно в това. Не само бързо да работим, но и качествено. Директивата е, изпреварва времето, защото преди да се обърнем към вътрешното право, нека помислим за това, че чакахме реална оценка дълги години и държавите членки се провалиха те не предоставиха дори минимални доказателства, че светът ни е станал по-безопасен, господин Вебер. Именно за това това масирано съхранение на данни се смята за непропорционално от съда. Сега минавам на въздействието. Бих искала да знам дали тази оценка на комисията е била прията с единодушие оценка на вътрешното право на държавите членки. Те нямат е, да бъдат е, обявени за нищожни автоматично, защото ако съда твърди, че основните а, постановки в директивата са несъразмерни, то тогава какво ще предприеме комисията? Ще започне един вид обратно броене, т.е. да се отменят вътрешните закони в държавите членки. Примерно в Нидерландия съда може да провери за конституционно съобразността на вътрешното право и а, тези вътрешни норми ще продължат да са в сила. Те могат да бъдат използвани от Европол, да се позовава на тях. Това означава ли, че Европол нарушава закона? Или далекосъобщителните компании могат да откажат да събират и да съхраняват данни, противно на вътрешното право. Искам също така да разбера какво смята комисията за последиците за други програми, при които имаме съхранение на данни. Евродак, информацията за номерата на колите, регистрационните табели. Националните системи също така за събиране на пътнически данни. 14 държави членки са финансирани по тази линия и може да се окаже, че това е незаконно съобразно финансиране. Та, господин Вебер, на нас ни трябват наистина ефективни закони, а няма доказателство, че съхранението на данни води до ефективни мерки. Нужен ни е, нужен ни е нов подход, за да могат да бъдат безопасно с хората, без да се намесваме в личния ми живот. А, приемате ли синя карта от господин Вебер? Драга колежке, първо е, заедно с от колегите социал-демократи. Признавам, че гласувах. Тогава смятам, е, че е, доклада е уместен. Нуждаем се от баланс. Но питам ви, а, вие не казахте искате ли ново предложение от комисията. А не стане ли това, е, всеки държава ще, всяка държава ще има различни виждания. Затова питам либералите, искате ли ново предложение от комисията е, или не, предвид развитието със съда? Господин Вебер, аз мисля, че проблема е точно обратния. Не е приемливо държавите членки да не отменят вътрешното право, ако нарушава правата на човека. Вие предлагате да изпираме, препираме политиката аз ще повторя това, което казах по-рано. Има закони, които наистина спомагат за безопасността на хората. И аз бих искала да получа някакво доказателство, защото вие, господин Вебер, защитавате масираното съхранение на данни и не сте ме слушали внимателно. Комисията ще излезе ли с предложения основани на нов подход? Интелигентни актове, които да спазват правата на човека, но и да им осигурят безопасност. Сега продължаваме, казва председателя, с госпожа Саргентини. Благодаря, господин председател. През последните 10 години наблюдавахме желание, а, налудничево желание да се събират метаданни а, и е, неосъзнаване от страна на политиците как се защищават отделните индивидуални е, интерес. Това не трябваше да се случи в този формат. Масовия, е, масовото наблюдение се разви много. Мисля, че споразумението за пътническите данни е незаконно в сегашния му вид с Съединените щати, с Канада, с Австралия и Южна Корея. Мисля също така, че дошло време комисията и държавите членки, включително моята държава, да разгледат създаването на национални системи на пътническите списъци, които всъщност да не нарушават разпоредбите за запазване на данни. И а, също така трябва да се запази тайната за банковите преводи за щатите. Много неща всъщност изтичат. Нашите тайни служби също така трябва да се занимаят с тези въпроси. Аз мисля, че е изключително важно да осъзнаем, че трябва да разгледаме и да преработим това законодателство, защото в противен случай държавният секретар на Нидерландия ще може да свърши работа за две седмици, но вероятно няма да го направи нашите правителства наистина действат абсурдно. Очевидно е, че те няма да ни защитят достатъчно ефективно. Нашите граждани много скоро ще заведат дела срещу нас, ако ние надействаме бързо. Благодаря. Решението на Европейския съд е несъмнено най-важното решение за запазване на основните права от последните години това означава, че хартата за основните права действа, че си заслужава да спорим за защитата на човешките права. И аз благодаря на всички активисти от Австрия, Ирландия, от всички европейски страни, които допринесоха въпроса да се решава решението на съда ясно казва за, ясно нещата и засенчва всяко друго решение. Е, така че решението е, е, от, влиза с обратно действие. Поради това решението не може да се променя. Никой не може няма никакво оправдание за съхранение на данните, защото това е посегателство върху основните права на почти цялото европейско население, защото няма връзка между съхранението на данните и защитата на обществената сигурност. Нещата трябва да се свеждат само в най-наложителни случаи. Това гласи решението. Това се отнася и за Европейския съюз, и за държавите членки. И съдът изисква преразглеждане на всички директиви и а, регламенти. Това се отнася и за е, Шенгенската информационна система, и за Европол и така нататък. Защото тук стигаме до расизъм. Нека разгледаме договорите за SWIFT, е, за с, е, регистрационните данни на пътниците с други държави. Нека днес да решим, че няма да имаме европейска а, система за съхранение на регистрационните данни. За това трябва да премахнем всякакви такива разпоредби. Те са нелегитимни. Приканваме комисията да възприеме действия и да открие най-сетне съдебни дела срещу държавите членки, които не правят това. Дела за нарушаване на договорите. Сега вече имаме правно основание да го направим. Да, днес, за разлика от миналото, можем с ясна позиция да дадем знак. А сега господин Вохт. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо еврокомисар, решението на Европейския съд е добро, защото дава яснота относно възможностите за предзащитата на данните, какво може и какво не може. И ясно се очертават границите. Не мога обаче да приема, че единствения извод и пред тази комисия е да нямаме друго предложение за съхранение на данните. Първо, защото заплахата нараства, отколкото на времето и не мога да приема също така, защото има пробойни в сигурността, които продължават да съществуват и които са посочени в цялото досие SWIFT. Не разбирам защо това да не се прилага тук и в Европейския съюз съюз. Не мога да приема това, защото освен правото на свобода в член 6 от Европейската харта на основните права е формулирано и правото на сигурност, както казва и съдът. А борбата с тежката престъпност има за цел да гарантира обществената сигурност. Не мога обаче да приема такова решение, защото по този начин наказателното преследване, което е монопол на държавата, става невъзможно в редица случаи. Въпросът е дали трябва да минем към самоправство, там където държавата не може да осъществява наказателно преследване. И според мен, от гледна точка на правовата държава, това е доста съмнително. Ако правоохранителните органи нямат възможност да осъществяват наказателно преследване на съответното техническо ниво. Ние като законодатели трябва да постигнем съгласие при високо ниво на сигурност, което предвид съществуващите реалности е адекватно а без подобен правен акт това е невъзможно. Става дума и за доверието на нашите съграждани в полицейските органи, в правосъдието, в правоприлагащите органи, но и в цялата правова държава. Не мога да възприема позицията, защото тук не са отчетени легитимните интереси на жертвите. Изоставяме ги. За това се нуждаем от баланса, който посочва и съд да, правото на гражданите за защита на техните лични данни и едновременно с това интерес към разкриване на престъпления. И аз не искам след това да трябва да обяснявам на жертвите и на техните близки защо сме поступили по този начин. Благодаря. Господин Лосвилю, синя карта. Да, тъй като малко закъсняваме с времето, поради Питер. Искам да задам само един въпрос. Госпожа Интвалд, имате думата. Уважаеми колега Фос, Искате да кажете, че Европейския съд не, не е отчел безопасността на европейските граждани? Бихте ли ни? Можете ли също да посочите, ако обичате, след 8 години питания, някакви доказателства за ефективното използване на масовото съхранение на данни. Не само телекомуникационни данни, всякакви данни. Всичко това не предотвратява крупни терористски атаки. Следващ въпрос от госпожа Ернст. Моя въпрос е в същия смисъл. Като погледнете точка 59 от решението, там ясно се оспорва, че съхранението на данни и то на тези данни, които се съхраняват, можем да предотвратим терористични действия. Не го казвам аз, казва го съда в своето решение. Сериозно ли твърдите, че правоприлагащите органи не събират данни? Защото има и други видове данни. Моля ви. Е, първо, всички тези данни от комуникациите вече не съществуват, ако ги нямаме и не можем да се върнем към тях и не можем след това да доказваме нещо. Именно това е въпроса, за който става дума. Разбира се, от една страна може да се осъществява превентивен контрол, разследване, но въпросът е деянията да бъдат разследвани да бъдат разнищени не само превенция, но и наказателно преследване на, на престъпни деяния. Това е първо. И второ, за съда. Това е задача, на съда да се ръководи от съда, от, извинявайте, от закона и от основните права, а не, за разлика от политиците, да разсъждава какво друго може да се направи. Защото решението не казва докъде минава границата на безопасността и сигурността на отделния граждани председателя. Давам думата на Лоп. Господин Лопес Агилар, две минути. Благодаря, господин председателю. Преди повече от една седмица Европейският съд в Люксембург заяви, че директивата за съхранение на данните от 2006 година е несъвместима с европейското право. Като юрист и като председател на комисията Либе в Европейския парламент, казвам, че това е чудесна новина за 500 милиона граждани по политически, социални, причини, а също така и с оглед на демокрацията. Решението на съда е а, ясно. То залага като основа върховенството на закона, правата и свободите на гражданите и когато няма обоснована причина, данните не следва да се съхраняват. А тяхното събиране и съхранение масово всъщност е несъвместимо с европейското право. И е хубаво, че Съда на европейските общности а, всъщност основава правилата за прилагане на законите на хартата за основните права. Негов ангажимент е защитата на основните права на гражданите в Европейския съюз. Това е чудесна новина, това е положителна новина за демокрацията, защото онези, които искат да навлязат в безкрайни дебати за финансовата криза и други въпроси и да сведат Европейския съюз само до един паричен съюз, в най-добрия случай чисто економически съюз, за, трябва да отчитат и основните права и свободи на 25 май имаме избори и затова е много важно да не забравяме каква е нашата задача. Тя е да защитаваме и да гарантираме правата на гражданите, неприкосновеността на личния им живот, и това въжи с, не само за гражданите, но то трябва да бъде спазвано и в работата на парламента. Председателя прекъсва господина Гелуар. Искам още веднъж да ви помоля да се вмествате в предвиденото време. Госпожа Латфорд има думата. Благодаря, господин председател. Решението на съда е жалон в запазването на данни. Това, което е изключително важно във връзка с запазването на свободата. Ние вече сме обсъждали този парламент поне в последните 15 години, в които аз съм в парламента. Нещата се осложняват все повече и повече, когато говорим за данни онлайн и съобщения Германия като а, либерал и член на АЛДЕ, аз съм а, много против директивата в, а, а, от 2005 година на колегата Алекс Алваро. И а, това е един класически пример на изпиране на политики от страна на тогавашния председател на съвета, тогава Обединеното кралство беше председателстваше съвета Чарлз Кларк не успя а, да прокара системата на, задължител, на, на задължителни мерки в а, британския парламент. И тогава какво става? Пробутва се на брю, брюкселската система с съдействието на социалистите и на групата на ЕНП. Едно решение на най-високия съд на Европейския съюз е на намеса в личната свобода. И това всъщност е нашето удовлетворение, защото е в посоката, в която ние говорихме. Запазването спазването на законодателството трябва да бъде в посока на решението на съда. Правителствата би трябвало да защищават гражданите си от тероризъм, но това трябва да се прави без подозрение. Именно това каза съда. Нарушаването на нашите права с масовото набиране на данни и с лухтене на нашите граждани показва а, че това не може да бъде оправдано в, а, с а, оправданието, че се прави за да а, се предотврати а, тероризма. А, знам, че съдът а, специфично се изрази против действия без съдебна заповед. А, това се използва като безразборен щит. А, това а, това аз очаквам да видя какви ще бъдат последиците на това решение за а, SWIFT и за пътническите списъци. И ние можем да се гордеем от направеното от Европейския парламент във връзка с а, събирането на данни не на последно място, това, което беше направено от господин Морец, който, а, знаете как да гласува в 2005 година. Председателя прекъсна ораторката и даде думата на госпожа Луначек. Благодаря, господин председател, госпожо еврокомисар. Решението от 8 април на Европейския съд то е един вид освобождаващ удар за 500 милиона наши съграждани. Европейският съд, както каза госпожа Саргетини, взе решение за основните права и против страха и спораждането на страха. Накратко искам да се спра защо и как се стигна до тук. В началото на 2012 година, когато господин Алберт Штайнхаузер, нашия колег, колега, взе решение в да заведе иск пред Австрийския конституционен съд за, по повод защитата на данните. Над 11 500 подписа бяха събрани, аз самата подписах и това е най-голямото, най-големия иск пред Конституционния съд. И е, жалбата бе допусната, защото се обяви а, е, намеса във вътрешните работи, без е, това да води до борба с а, тероризма и тежката престъпност. Те не се постигат целите. И тези отделни случаи, на които ставаме свидетели, не винаги се ръководят от тези случаи. Тоест, не говорим за непропорционална намеса в, в личния живот. Радвам се, че се стигна до Европейския съд защото всичко тръгна от австрийския съд. И ето съда казва, това е непропорционално и неефективно. Тоест, това решение ясно казва, че това съхранение на данни и националните закони по този въпрос трябва да бъдат отменени. Благодаря. Председателят давам думата на мадам Маржие. Благодаря, господин председател. Да, наистина, директивата а, от четвърт февруари, да, наистина тероризма и организираната престъпност изискват да се вземат мерки за защита на населението, но не както и да е. Необходимо е също така законодателите да спазват и да зачитат основните права, особено правилата на пропорционалността. Създава се едно диспропорционално задължение за операторите на комуникация инвестиционните средства, които трябва да запазят датата, момента. Това е едно наблюдение в масов мащаб и анкетната комисия установи, че това не е добрия метод. Полици, полицейските служби самите казват, че само насочените методи са полезни. Именно по този начин можем да намерим този фамозен баланс. Съдът в момента, дори в транспонирането на законодателството, забеляза, че в някои държави членки е транспонирано законодателството и то е изкривено по посока на желанията и личните интереси на съответствие съответните държави. Личните данни поставят под въпрос събирането в огромен мащаб на тези данни. Редица от нас не спират да повтарят държавите членки, които са транспонирали а, директивата, трябва да суспендират своето законодателство, за да може да отговорят на а, и да спазят решението на съда. А, то би трябвало да направят това със същото усърдие, с което а, приемат мерките за спазване на основните права. По време на прилагането и приемането на споразуменията с SWIFT и ПНР, а, а, трябва всички тези споразумения да бъдат суспендирани. Европейския съюз и държавите членки би трябвало да говорят с един глас. Ние можем да се поздравим а, с това, че а, европейските ценности а, бяха зачетени. Благодаря. Продължаваме с господин Кели. Uh, Онези, които бяха гласували за тази директива, трябва да им благодарим. Не бива да забравяме, че съдът направи независим преглед на този акт и излезе с решение, което следва да приветстваме и с него да се съобразяваме. Върховния съд в Ирландия, Конституционния съд в Австрия също трябва да се произнесат. Не може и не бива никой да се разстройва прекомерно, защото що се отнася до крайния резултат, към който се стремим, то е да закриляме основните права на гражданите, а в Европейския съюз ние а, говорим именно за това Постановено е решение. То ще ни се отрази. И борбата срещу тежката престъпност, обществения ред, според съда, ако бъде прията тази директива, европейското право всъщност превишава правата си и нарушава принципа за пропорционалност и се осъществява сериозна намеса, сериозно накърняване на основните права и свободи и тази намеса трябва да бъде сведена само до случаите, в които наистина е необходима. Следва а, онова, което разработим, да не отива отвъд ограниченията – и всички тези, които ползват интернет, да знаят, че техните данни са в безопасност и че всичко се прави съобразно решението на съда. Ето това трябва да правим сега. Благодаря. Благодаря за, че спазихте времето. Сега давам думата на мадам Гийом. Благоспожо Еврокомисар, драги колеги, в хода на тази година нашия, през всичките тези години нашия парламент се пази, се бори за защита на личните данни. От решението на съда показва, че не сме самотни в тази своя борба. Тук съдът повтаря, че целите са законни, но едновременно се с това казва, че постоянното съхранение на данни не е пропорционална мерка. Липсва гаранция, че това е адекватно на изисквате, начинът на използване всъщност представлява сериозно посегателство върху личния живот. Текста прият през 2005 година очевидно е слаб и всички го знаем. Комисията следователно трябва да го преразгледа. време с това трябва да имаме предвид, че този текст вече е, е предвид развитието на технологиите и техниката. Какво да кажем като полуки, това е много сериозно послание към съвета. Нуждаем се от сериозни, сериозна база за защитата на личните данни, за да съхраним европейските граждани и да можем ежедневно да се застъпваме за сигурността ми така че съхраняването на личните данни е неприемливо. А ако борбата с тероризма и е, тежката престъпност остават една наша сериозна задача. Това не трябва да бъде за сметка на гражданите. Така че ние очакваме от новата Европейска, Европейска комисия да излезе с ново предложение за текст. Председателя, благодаря. Сега госпожа Викстрем, две минути. Благодаря, господин председател. Решението на съда е, по отношение на съхранението на данните е съвършенно ясно законодателния акт, е, възприят от държавите членки, трябва да бъде преразгледан и да данните следва да се съхраняват само при определени ограничителни условия. Съхранението на тези данни, начина по който се съхранява в момента е в разрез с основните права и свободи според решението на съда. Приветствам а, яснотата в това решение. В държавите членки високо сме вдигнали летвата, що се отнася до гарантиране правата и свободите на гражданите. Следователно, това, което трябва сега да направим е да досъвършенстваме законите си, защитата на електронните данни, събирането трябва да се извършва само във връзка с престъпни деяния. Трябва да преразгледаме и правилата за прилагане на законите в държавите членки да се съобразим с заключенията на съда при прегледа на вътрешното право. И на последно място ще ще въвеждаме ли тези актове чрез директиви или чрез регламенти, тъй като регламенти са пряко приложими в държавите членки. Директивите могат да бъдат съобразени с вътрешното право и трябва да проверим дали прилагането до сега е извършвано както трябва. По-скоро трябва да съсредоточим усилията си върху регламенти. Господин председател, ако позволите, бих искала да приветствам факта, че комисията е решила да възстанови средствата на Швеция. Швеция трябваше да плати глоба за за това, че не е прилагала директивата съобразно предвидения график. Така че благодаря, че възстановявате средства, които никога не е трябвало да платим. Господин Шлитер. И аз също така приветствам факта, че 8 години след като загубих вода тук в Европейския парламент, благодарение на Съда на Европейските общности, аз имам а, отговор. В, метода е идиотски, струва много пари. Загубихме 8 години, прахосахме ги. А, ако бяхме слушали само служи, а, а, службите за защита на данни, а, сега не можем да игнорираме това, което постанови съда. А, ние трябва да следваме решението на съда и всякакво незаконно законодателство трябва да бъде отменено. Едно друго, а, много, едно друго заключение. Мисля, че 0,006% от на делата, от случаите, които биха подпомогнати от тази мярка, не си заслужават. Погледнете какво е решението на съда, за да критикува и редица примпери. Например, масивните данни, които се събират от всички. Това са чувствителни данни и също така има опасност от неправомерен достъп до тези данни. Това се прилага и за SWIFT и за пътническите списъци и някои а, вътрешни законодателни мерки. Ние приветстваме комисията да преразгледа всякакво законодателство, а, което е свързано с запазването на данни, което може да се счита за незаконно, а, съгласно решението на съда. Искам да помоля комисията да каже в какъв график може да се направи това. Благодаря. Следващия оратор е господин Мърфи. Благодаря, господин председател, Съвсем навременно е това решение. В цял свят е, има ясно съзнание за масираното наблюдение, което се извършва за намесата в личния живот с извинението, че се води война срещу тероризма. Приветствам решението на Съда на Европейския съюз да сложи край на тази харта за надничане в личния живот има групи, които казват, че решението е добро, преди няколко години гласуваха за а, всъщност това излиза, че те не приветстват а, решенията, тъй като са за борбата срещу тероризма. А, има доставчици на интернет услуги, телефонни компании, които разполагат с масирани данни, с големи масиви данни а, и текстови а, съобщения. Ние трябва да сме благодарни на активистите в цяла Европа, на онези в Ирландия, които заведаха дело срещу държавата за правата на хората и поставиха под въпрос а, вътрешното законодателство за съхранение на данни в Ирландия. Работата не е приключила. Всички тези държави, които са приели а, своите закони, а, трябва да бъдат оспорени и ако комисията не направи това, те трябва да бъдат оспорени с движение отдолу и актове отдолу нагоре. Така че работата ни не е приключила. Някои от коментарите от НП тук и говорителя на комисията са притеснителни бе казано от страна на комисията, че трябва сериозно да се отнасям към борбата срещу а, тероризма и престъпността. Какво общо има това с решението на съда? Нужни ли са ни недемократични директиви на големия брат? Или да казваме, че като се борем срещу тероризма, всъщност намираме основание да се намесваме в живота на хората? Благодаря, господин председател. Решението на Европейския съд е, наистина важно решение. Евро, е, европейски и германски журналист е, Волфганг Прант обръща внимание, че това е много важно. Това е исторически момент по отношение на защитите данни. Това е предупреждение за всички, които смятаха, че масовото натрупване и съхранение на данни и създаването на огромни масиви данни в Европа и извън нея ще допринесе за повече сигурност. Самото чувство на европейските граждани, че са наблюдавани и следени, им създава чувство за несигурност. За това става ясно, че говорим за нарушение на основните права. Според съда директивата не отговаря на изискванията за целенасоченост и пропорционалност. Съдът ясно казва, че европейските институции функционират, но едновременно с това припомня как трябва да става това. Не бива да допускаме фатална грешка и така говорим за едно решение, което трябва да бъде приведено в изпълнение. Дали ще има нова директива с задаваща ясни рамки, очакваме да видим. Но подобно законодателство има смисъл, ако действа в интерес на хората. Да, трябва да отчетем притесненията на гражданите, но европейския законодател трябва едновременно с това да защити всички останали права на гражданите и трябва бързо да проверим всички останали законодателни актове в този смисъл. Така че ако тези законодателни актове не отговарят, те трябва да бъдат или променени, или отменени. Иначе времето на събиране на данния ГРО отминава. Благодаря, госпожа Хирш. Уважаеми колеги, тук могат да бъдат съхранени на милиони европейци на един малък стик като този в ръката ми. Това е безпричинно събиране на милиони данни за граждани. Слава Богу, на това е сложен край. Всеки от нас е под, обща, под общо подозрение. Това е недопустимо. Аз приканвам комисията да се извини на европейските граждани за това, че от години дебнете и подслу... Е, следите гражданите, което е по-шокиращо че мастилото под решението на съда не е изсъхнало още и господин Вебер от сега призовава да от комисията да има нова директива. То не можете да ни плашите с тероризъм и терор. А, бившата германска министърка а, не допусна натрупване на данни и полицията свърши чудесна работа. И изобщо е безобразие да се твърди, че полицията използва данните за да пази гражданите. Нямаме нужда от съхранение на данни нито в а, е, държавите, нито в Европа. Госпожа Зипал, благодаря. Европейския съд а, а, от се произнесе за Европейската директива. Да, гражданите трябва да бъдат съхранени, но без накърняване на свободата и основните права. Затова съдът критикува не просто сроковете за съхранение, а казва ясно, че целта на директивата не допуска всички данни да бъдат съхранявани. Е, така в центъра на бъдещи решения ще бъдат основни изисквания като презумцията за невиновност. И тук остава въпроса. Комисията ще излезе ли с ново предложение или въпроса е решен? Но преди това трябва да отговорим на друг въпрос. Ако една европейска директива не, е несъвместима с европейското законодателство, дали това не се отнася и за изпълнението в държавите членки? Аз във всеки случай смятам, че е добре да приложението на национално ниво да се преустанови. И това се отнася и за други данни, като SWIFT, регистрационните данни, интелигентни граници и така нататък за да се използват тези данни те попадат в институции, където не можем да ги проследим. Нека да обясним как можем да защитим основните права в ерата на електронните комуникации. Нуждаем се отново от това да се насочим към нашите основни права и нашите ценности за демокрация и правова държава. Нуждаем се отново начало. Сега очакваме госпожа Гомеш няма я, така че спонтанни изказвания. Господин Тарабела, две минути. Госпожо комисар, господин председател, това е наистина много важно за е, зачитането, запазването на личните данни, особено аз поделям това становище. Запазването на данните е а, а, от изключително значение. И директивата също така а, а, SWIFT и а, Пенер са методи за събиране на лични данни, които понякога са свързани с злоупотреба. Ние също така сме сключили едно споразумение с Съединените щати, според което събирането на данни е а, а, разрешено. А, искам да кажа, че това е нарушение на правата на европейските граждани. Господин Енстрюм има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Съда на европейските общности отбелязва факта, че тази директива е незаконна, че тя представлява нарушение на правата на човека и тя е оттеглена. Разбира се, обаче имаме редица вътрешни законодателни актове, които са а, изпълняващи тази директива. Госпожо комисар, вие имате задължения към държавите членки, които трябва да спазват законодателството. Аз това питам какво ще направите, за да може държавите членки да отменят законодателството си максимално бързо? Ние въведохме такова а, законодателство в Швеция. Какво ще направи комисията, за да може това законодателство да бъде отменено? Сега споразумението SWIFT, то нарушава точно същите принципи, които, а, за които се а, говори в решението решението на съда. Комисията най-сетне ще се вслушали, вслушали в парламента, защото аз самия съм помолил комисара Малстром няколко пъти да отмени споразумението Суифти. Сега там думата на госпожа Гомеш за една минута. Благодаря. господин председател. Извинявам се, че закъснях, но нека да приветствам решението на съда. Това ще има отражение върху е, цялата ни дейност. Надявам се комисията да вземе мерки за отмяната на други подобни актове и за прилагане това на национално ниво. Това ще има отражение върху SWIFT, върху споразумението за защита на данните с САЩ и трябва да гарантираме, защото САЩ е, трябва да предоставят право за и възможности за обжалване, е, за да може, и могат европейските граждани да подават възражение. Същото се отнася и за американски граждани в Европа. Председателя, давам думата на госпожа Еврокомисаря Малмстрем за отговор. Благодаря, господин председател. Почитаем депутати, както казах в самото начало, комисията приветства това решение на съда тъй като то отразява критиките, които ние направихме в собствената си оценка. Оценяваме цялото въздействие на това решение. Това отнема време. Трябва да подходим много внимателно съвместно с нашите експерти. Но има нещо, което е съвършенно ясно. Вече всички казахте, че тази декларация за нищожност влиза в сила от момента, на решението, което означава, че се връщаме към положението преди приемането на директивата от 2006 година. Затова комисията предприема необходимите стъпки да прекрати делото заведено срещу Германия и да възстанови средствата от главата, които е платила Швеция. Освен това, в това решение се визира държавите членки да не бъдат пряко засегнати от решението. Всяка държава членка следва да направи преценка за това дали се налага изменение на вътрешното право и си има своята юрисдикция за да спазва основните права. Имаше и въпроси за а, пътническите данни. А, и а, споразумението за сътрудничество, но това са споразумения, които предвижат мерки за защита. Те са подложени на редовен преглед от екипи, които представляват националните служби за защита на данните, така че не виждаме пряка връзка между решението на съда и тези споразумения, но ще се върнем отново на този въпрос. Що се отнася до директивата за пътническите данни, която е предложена и която сме обсъждали многократно, тези два въпроса не са съпоставими. Директивата за пътническите данни дава отговор на всички въпроси, повдигнати от съда в неговото решение по отношение съхранението на данната. данните. Изключително строго се регламентира достъпът до данните. Този достъп е само за обучени експерти и в служба на борбата срещу тероризма тежките престъпления. Използването на а, чувствителни данни е забранено и има мерки за съхраняване и защита на тези данни. На следващия парламент ще трябва да се заеме с работата по тази директива. Трябва да се прецени дали тези ограничителни мерки следва да бъдат подсилени. Агенцията за основните права е направила някои предложения и обосновани разяснения. Твърде рано е да се каже, господин Вебер, ние за няколко дни не можем да предприемем нищо конкретно. И ако, повтарям, ако има такова предложение, то ще вземе предвид крайния резултат от решението на съда, но също така и реформата за защита на данните, за която говорим много често. Сигурно си спомняте, че преди няколко седмици обсъждахме документа, подготвен от комисията в светлината на взетите решения в Стокхолм. И всъщност това бе направено преди да излезе решението на съда. Така че мислим за реформа на защ... за защита на данните. И ако бъде отправено такова предложение за нова директива, предвид решението на съда, това ще стане по линия на обичайната законодателна процедура с участието на Европейския парламент, за да можем да гарантираме качеството на тази директива, но на този въпрос ще се върнем след като направим много внимателен анализ на всички аспекти. Благодаря за вниманието госпожо комисар. С това приключихме дебата. Следващата точка в дневния ред е изказване на вице-президента на Комисия Върховен представител а, за външни работи и политика в областта на сигурността, свобода на вероисповеданията и културното многообразие. Първият оратор е господин Куркулас от